Dear colleagues, I think we can now start our joint meeting, Econ and Ample. Уважаеми колеги, нека да открия съвместното заседание на двете наши комисии, така както това се предвижда по регламента от шесте предложения, новия семестър и економическия диалог с комисията. Ние трябва да разгледаме доклада, годишния доклад и съответно да направим оценка на механизма за предупреждение. Чудесно е, че можем да проведем тази размяна на мнения. Това ще позволи на докладчиците ни да започнат работа по своя доклад. Благодаря за присъствието на заместник председателя Домбровски с на комисарите Московиси и Тайсен. Знаете, че годишния преглед сочи умерено възстановяване – приоритетите от миналата година – инвестиции, структурни реформи, фискална консолидация си остават. Разбира се, конкретното изпълнение на приоритетите, като се отчита економическия цикъл, е важен и сложен въпрос. Но чрез препоръките ние Имаме първата стъпка от фискалния цикъл. Започваме работа и по процедурата за микроекономически дисбаланси и тяхното проследяване. Ще започнем с представенията от страна на тримата комисари, след което сме предвидили време за въпроси и отговори. Мариза, преди това. Благодаря ви, господин Глаутиери. Добре дошли на всички присъстващи. Нека кажа, че започнахме това приключение горе-долу преди една година. Обсъдихме тогава економиката, но не само економиката, а и заетостта, защото в Европейския съюз безработните все още са 23 милиона. Очевидно е, че точно с това явление трябва да се борим. Економиката е инструментът на наше разположение. Ние искаме да имаме една социална Европа. Именно за това работим в сътрудничество с Комисията по економически въпроси, това е нещо много важно, защото така по-лесно ще постигнем резултати. Благодаря ви, че сте тук и очаквам с нетърпение въпросите и отговорите. Благодаря ви, това, което казвате е наистина така. Ние имаме общата задача да гарантираме растеж и заетост. Доклада за механизма за предупреждение е много важен, защото ние трябва да следим инвестициите. Благодаря. Сега ще дам думата на заместник-председателя Домбровскис. Благодаря ви, господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Европейската комисия оповести на 26 ноември своя есенен пакет. Започва и цикъла на новия европейски семестър. Пакетът от тази година включва няколко елемента – Комисията ги очерта в съобщението си от 21 октомври за завършване на изграждането на паричния и монетарен съюз. В това съобщение се разглежда прилагането на доклада на петимата председатели. Имаме нов подход, подобрения. Тази година за първи път се предвижда и пленарен дебат – в Европейския парламент. Преди оповестяването на пакета той вече се проведе през месец ноември. Доведе до важни идеи и комисията ги взе под внимание при финализиране на документите. Трябва да надграждаме над постигнатото, да се борим за отчетност и прозрачност. Сега по същество – за пакета представен мината седмица. Той разглежда годишния обзор на растежа, приоритетите за 2016 година, определят се възможните макроекономически дисбаланси, анализира се и ситуацията с заетостта в Европейския съюз, както и ответните политики на държавите членки. Има препоръки и за еврозоната за по-голяма взаимозависимост и конвергенция. Това е залегнало и в европейския семестър. Ние вече публикуваме своите препоръки, за да може държавите членки да са готови с конкретните документи. Освен това има и общи предизвикателства за еврозоната, които са отразени в препоръките. Годишният обзор на растежа 2016 е свързан с надграждане над умереното възстановяване, и работата по посока на конвергенцията. Трябва да използваме економическия климат, ниските цени на суровините, както и паричните политики, за да стигнем до растеж и заетост по един устойчив начин. Според комисията, економическите и социални приоритети, съгласно доклада за годишния обзор на растежа, си остават в сила – ние ще работим за тях. Трябва ни тласък на инвестициите, структурни реформи и отговорни фискални политики. Важно е економическите и социални нива в Европа да се сближават по посока на най-добрия резултат – чуждестранните инвестиции. Инвестиционният план за Европа вече се развива пълноценно, работи се с Европейския парламент и съвета, както и ЕИБ. Усилията за премахване на бариерите пред инвестициите са също част от плана публично-частните предприятия са важен елемент – Необходимо е да засилим финансовата стабилност в Европейския съвет и отвъд него. Комисията предприе важна мярка с представенето на схемата за Европейската гаранционна схема за влоговете. Ние искаме да се преборим с кризата, да дадем една здрава основа на заедостта и растежа. Същевременно ние трябва да се борим с липсата на ефективност на пазара на труда, с твърде голямата публична администрация, да работим в името на уменията и иновациите. Това е част и от усилията на държавите членки да премахнат дисбалансите и да увеличат производителността и конвергенцията. За 2016 година мога да кажа, че според нас държавите членки работят срещу дисбалансите, очертани през предходните години, но все още ни тревожат някои въпроси, като голямото публично задлъжняване в определени държави и членки, забавенето на растежа, има и нови предизвикателства в дадени държави. Пакетът акцентира заедостта, и социалните въпроси. Стремим се към по-голяма гъвкавост и същевременно сигурност. Необходим е баланс между двата фактора. Междувременно доверието на европейските граждани спада. Европейският съюз няма полза от това. Заетостта растежа са предпоставка и за социалната справедливост. Проекто доклада дава повече информация по този въпрос. Третия стълб при годишния обзор са отговорните фискални политики. Средният бюджетен дефицит в еврозоната продължава да намалява – очакваме да намалее до 1,7% от БВП до година. Публичното задлъжняване в еврозоната също започва да намалява от тази година. Важно е да се отбележи обаче, че публичните финанси трябва да се развиват устойчиво, като се създава необходимото фискално пространство. Данъчните политики трябва да са ефективни, да има стимули за разкриването на работни места, да има справедливост. Същевременно системите за социална закрила трябва да се осъвременят, за да се откликне на предизвикателството за старяващо население. Трябва да координираме, да наблюдаваме общите економически политики в държавите членки, да постигаме по-добри резултати. Препоръките за еврозоната са насочени към добре функционираща зона и изпълнение на приетите норми. Това означава структурни реформи, конвергенция, приспособяемост – и намаляване на високото задлъжняване след кризата, за да има здрава финансова система. Това е важно за членките на еврозоната и завършване на изграждането на паричния економически съюз. Уважаеми господин председател, има възстановяване на сърчаването на конвергенцията в економическите резултати, трябва да се постигне заедно, като работят и европейските институции. Работим с националните парламенти, социалните партньори, НПО и обществеността. Очаквам нашето тясно сътрудничество по тези въпроси, както и дебата днес. Also... дошли на тримата представители на Европейската комисия. Приветствам и колегите, които, с които работихме по този процес от а, самото лансиране на европейският е семестър. Наистина, този момент на взаимодействие между Европейската комисия и парламента е много важен за засилване на демократичната легитимност, която трябва да има този процес когато става дума за положението, в което се намираме. Да, има белези на възстановяване, но твърде са слаби, за да поемет това възстановяване безработицата и да ускори прехода към една по-екосъобразна, по-интелигентна економика. Ние да работим по посока стратегията 2020, но наистина това, което правим, не е достатъчно, за да се решат проблеми като тези водещи е, предизвикащи хуманитарни кризи, каквато е кризата с беженците към Европа. Когато е, говорим е, за излишъка в текущата сметка, това се дължи на успешните износ, но трябва да видим и другата страна на монетата – което е недостатъчно вътрешно търсене. Ето защо много важно е според нас да работим много по-масштабно. Ето защо трябва да съкрещаваме социалните различия и да работим за изглаждане на макроекономическия дисбаланс. Така че трябва и от двете страни на, на въпроса, по двете страни на въпроса да действаме. Е, това може да стане с е, фискална позиция и една цялостна економическа позиция, която почива върху фискална отговорност, но която ще стреми и дава тласък към повече растеж, е, по-силно економическо възстановяване и една действителна конвергенция където е, ще искаме от държавите ценки, е, членки да правят инвестиции и да осъществяват нужните реформи, чрез които да се гарантират едни по-устойчиви системи, социални системи. Този нов класък на европейски семестър трябва да ангажира много по-пряко европейските граждани. Ние в Европейския парламент смятаме, че можем да допринесем към това но за целта трябва да направим така, че парламентът да участва много по-активно, когато се определят приоритетите за годишния преглед на растежа, обзор на растежа и препоръките за всяка държава членка, парламента трябва да участва много повече и когато се дефинират приоритетите за еврозоната. И в крайна сметка, ние настояваме за едно е едно действително е, интересенциално споразумение за економическо управление. Благодаря. Сега докладчика от е, МПЛ, София Риберо. Благодаря, господин председател, господа и госпожи комисари. Благодаря ви за това, че сте на това заседание съвместно с Комисията по заетост и ЕКОН. Наистина, това дава демократична легитимност на целия този процес. Като докладчик по годишния обзор на растежа за 16-та, по социалните въпроси специално, трябва да кажа, че съм удовлетворена от това, че сме изготвили един социално справедлив пакет, който точно разпределя отговорностите Искаме да работим върху устойчивото развитие от предишния европейски семестър. Поставя се уместно едно силно ударение върху социалните инвестиции и това е като една така хоризонтален елемент във всички приоритети. Това е нужно, за да създадем една Европа на гражданите. Разбира се, целта е да имаме балансиран сочи в растеж в Европейския съюз като цяло като част от стратегията 2020. Но трябва да отчитаме сегашните е, ситуации, където се явяват непрекъснато нови предизвикателства. Преди всичко безработицата и по-лошото дългосрочната и младежка безработица. Трябва да мислим за активното устаряване, устойчивост на нашите социални системи, да решаваме проблемите с беженците, с бедността. Комисията беше много конкретна. Трябва да е, Трябва да а, доближим политиките си до гражданите, да се чувстват те защитени, да поставим социално ударение върху всичко. Важно е европейските фондове и ресурси да се използват не само за инвестиции в инфраструктурата, но и за да инвестират в човешкия капитал и то преди всичко това. Поздравявам комисията за това, че наистина настоява в този документ за едно по-добро териториално и социално сближаване. Различни региони се третират по различен начин в е, Европа, което е несправедливо. Е, гражданите се радват на различни възможности. В кръгосочен план обаче е доста дестабилност е, заплашва гражданите и би трябвало да потърсим и краткосрочни и средносрочни решения на проблема. Бих искала обаче да вие да обясните как на практика можем да се върнем към пълното използване на мерките, които описахте, за да имаме по-добра заетост е, и социална сигурност в на гражданите в Европа и съответно да можем да дадем един е, удовлетворителен отговор на кризата с беженците. И наистина Европейски семестър трябва да работи и на двете нива, и на европейско, и на национално. В заключение да кажа, че във вашите, съответните ви е, сфери на компетенции, е важно да е ясна връзката между националните и европейските планове. Каква е връзката между европейските и националните политики, особено когато става дума за това, е, когато националните е, политики не съответстват на тези изложени в европейския семестър? Сега по 5 минути ще отговаря всеки от вас. Е, Започвам с вице-президента. Благодаря за въпросите. по обща оценка на економическото положение и приоритетите економическите, съгласен съм с е, казаното до тук. Е, наистина, ние сме свидетели на едно умерено възстановяване, обаче недостатъчно сериозно и стабилно, за да позволи бъз е, е, спад в безработицата. И нашата економическа политика от тук нататък трябва да е насочена към засилване и ускоряване на това възстановяване. Сега по въпросите за повечето инвестиции и при, връзката с е, приоритетите е, по годишния обзор на растежа, един от които е именно засилване на инвестиции. Както обясни Мариане, ние обръщаме повече внимание на конвергенцията отдолу нагоре, което означава конвергенция и в държавите членки, във връзка с проблемите с социалното неравенство и между държавите членки, където се е, целта е да се изглаждат регионалните различия и регионалното неравенство. Чрез е, е, е, препоръките за еврозоната е, ние даваме възможност на тези общи предизвикателства да бъдат по-добре инкорпорирани, включени в националните документи и нашите индивидуални препоръки. Така че по редица въпроси мисля, че работим в една и съща, действаме една и съща посока. Благодаря, Пьер Московиси. Само да приключа това, което каза Валдис току-що. От 2011 година комисията предложи е, наистина общи препоръки за еврозоната. Сега в е, президента Юнкер обеща в бъдеще тези е, препоръки да не се да не отслабват, напротив, Е, е, бюджетната ориентация да се е, засили в, по отношение на еврозоната, за да може по-добре да интегрираме националните измерения в европейските. Целта е да имаме ни препоръки за еврозоната, които ще се обсъждат в рамките на европейския семестър и оттам нататък да се засилва този аспект е във всеки отделен е, случай и е, разбира се, преди всичко в управлението на еврозоната. Благодаря, господин председател. Какво мога да добавя? Мисля, че символичен, само, символичен самото заглавие, а именно конвергенцията, това става ясно и в целия пакет. Новото е, новия елемент, който е внесен, привнесен, конвергенцията. Опитвали сме се преди да принесем този елемент. Успяхме при кохезионната политика, при е, структурните фондове и хубаво е, че държавите членки е, започнаха да се приближат една към друга, но от кризата насам те започнаха да се раздалечават. Е, има различия между държавите членки и в държавите членки, което никак не е добре за социалната сближаване и за растежа, може да бъде дори е, спънка по пътя към тези две цели и за това обръщаме толкова голямо внимание на въпроса. Трябва да оглеждаме показателите, индикат, еталоните, това е нещо по което работим в момента. Ще продължим да работим в същия дух е, в рамките на семестра, ще оглеждаме какво правят е, държавите членки в е, докладите за страните сме подчертали не само необходимостта от устойчивост, но и от това, че това, което правят те е адекватно, достатъчно е, обхватно и дали се е, постигат целите, които е, сме си поставили. Разбира се, ударението върху социалните въпроси е важно. Подчертаваме и на борбата с безработицата, дългосрочната и младежка безработица. които сега са обхванати от годишния преглед на раз... обзор на растежа. Това изисква инвестиции в човешки капитал, човешки ресурс и това е казано конкретно в документа, който приехме миналата седмица. Това е нещо, което вземе предвид, когато говорим за стратегическите отрасли, в които можем да инвестираме. С инвестиционния пакет, с Европейския инвестиционен фонд – е там, където е възможно да предоставим гаранции за инвестиране в човешки капитал. Мисля, че това отговаря на очакванията, които са заложени в доклада. Благодаря. Сега втория тур от е, изказвания. Ораторите ще имат по минута и половина на разположение. Моля ви да се привърж... Е, придържате към тях. Първият, който ще говори е Хавиер Лопеш. На първо място Извинявам се, че колегата Сержа Гутиерес няма как да присъства. Няколко бележки по това, което казахте. На първо място, ние сме съгласни с комисията, че е много важно да има социална справедливост и конвергенция на социалните ни системи, но въпросът е как да го направим по-конкретно, как можем да имаме истинска социална справедливост, като се имат предвид и макроекономическите проблеми, как да има конвергенция, как ще се изпълняват специфични проекти като пакета за мобилността, който е вход. На второ място плахото възстановяване се дължи на времени фактори – а структурните реформи, е, за които се настоява тук, сигурността и гъвкавостта са много важни. Но на практика е, виждаме, че се стига до трудови реформи, които водят до несигурност, е, краткосрочни назначения, закриване на работни позиции – Всъщност структурните реформи звучат добре на теория, но не ги виждаме на практика. На практика се създава единствено несигурност при това плахо възстановяване. И накрая вече стана дума, че един от нашите проблеми е дисбаланса, излишъка по текущата сметка – трябва да се види какво се прави в някои държави членки. Може би трябва да помислим защо не увеличим заплатите и по този начин да намалим дисбаланса. А, Дариус Роза. Дариус Роза. Yes, thank you, chair. Благодаря, господин председател. Първо, изразявам своето задоволство за това, че комисията е надградила над обзора от мината година, обзора на годишния растеж. Същевременно приоритетите за текущата година, инвестиции, фискална консолидация, отговорност, структурни реформи си остават – това ми се струва, че е добро решение. Ние трябва да се водим от тези приоритети. Имам следните два въпроса в контекста на трите основни приоритета. Първо, инвестициите. Даваме си сметка, че инвестициите на частния сектор буксуват, особено в еврозоната. Какви трябва да са конкретните мерки за подобряване на инвестиционния климат? Как да насърчим частния сектор да инвестира повече, да преодолеем неговата неохота, особено при сегашната регулаторна рамка? Какви мерки ще предложи комисията на държавите членки за подобряване на ситуацията? Вторият ми въпрос – той е свързан с националната отговорност по референтните планове. Виждаме, че препоръките по страни не се прилагат както трябва. Какви специфични мерки предвижда комисията, за да обърне внимание на държавите членки, така че те да се ангажират по-активно с изпълнението на препоръките? Благодаря, Орике Требесиус. Благодаря, господин председател. В момента в еврозоната имаме общо взето положителни политически условия, но защо въпреки това някои държави членки не успяват? Ето, Гърция е една економическа и социална катастрофа, във Франция безработицата расте. безработни които е, получават помощи по 35 месеца от е, задължеността на, на Франция е, порасна неимоверно. Няма подобрение в е, процента на безработни. Младите напускат страната и търсят е, държави, в които могат да имат бъдеще. Трябва да е ясно обаче, че с оглед е, фундаменталните проблеми, не е възможността да се правят реформи и залъжнилостта, е, нищо от това, за което говорите, няма да помогне. Имам два въпроса. Франция след 8 години не успява да изпълни критериите за задължнялост. Това всъщност е, означава ли края на правилата за държавния дълг е, в еврозоната или какво? И вторият ми въпрос е към господин Добровски и госпожа Тайсен. Как е, чрез, ще се изравнат националните системи? Как смятате, че да работите, да, да спазвате принципите на компетентност и субсидиарност. Благодаря. Благодаря. Говорим за доклада за растежа за 2016. Много неща в него звучат добре, но ми звучи познато всичко това. Това беше в петгодишния план на ДДР, в петилетките на ДДР, е, че тях подобни текстове. Там имаше стратегии, приоритети, инициативи. Всичко това водеше до общи платформи, е, марки за координиране, за е, стимулиране, е, обмена на нови методи, технологии, устойчивост, така нататък. Всичко това четем там. В доклада се говори за това да се планират предприемат, планира предпринимаческата дейност и да се управлява економическия живот. Тоест, това понамирисва на централното управление на економиката. Въпросът ми е, нека да помислим, имаме ли едни и същи цели? Боя се, че пазарно-економическата организация на економиката предполага свобода от централно държавно планиране и политическа свобода. И вие ли гледате така на нещата? Мислите ли като мен? Thank you. Благодаря ви. Господин Домбровски, заповядайте. Доста въпроси са от економическо естество. Първо, как да постигнем тази конвергенция. От една страна е необходимо да използваме по-добре социалните и економически показатели на макроекономическата ни процедура. Да използваме макроекономическия анализ, като отчетем социално-економическия аспект. Също така трябва да се позоваваме на водещите показатели като най-добро изпълнение. И както беше предложено, тези репери да бъдат обвързващи. Необходимо е да усилим економическото възстановяване – за това държавите членки трябва да получат повече ресурси за социално и регионално развитие. За нас това са тясно свързани въпроси. По приоритетите и съответно какви мерки се взимат, за да се подобри инвестиционния климат, ще кажа, че в различните държави членки имаме различни предизвикателства. Ето защо сега изготвяме доклад за предизвикателствата пред инвестициите в различните държави членки. Така всяка може да помисли какво да направи най-добре. Но не става дума за някакъв универсален проблем, а по-скоро трябва да се работи според отделната държава членка и да се види как да има подобрение. Изпълнението на препоръките по държави, това е класически въпрос. Според мен е по-добре държавата членка да поеме по-голяма отговорност за изпълнението на препоръките към нея, така ще се разберат по-добре и самите предизвикателства, свързани с изпълнението. Въпросите за приоритетите и съответно годишния обзор на растежа мога да кажа следното – Със сигурност ние няма да се откажем от социалната економика като приоритет. Това е основа на економическия и социален модел ФЕС. Благодаря. Благодаря, господин Московиси. Три е, бележки. Първо, макроекономическия дисбаланс. Всъщност трябва да имаме предвид, че излишъка по текущата сметка в еврозоната не е елемент, който позволява е, равномерен растеж. Именно за това трябва да се мисли и за разходите за инфраструктура, за информация и всичко, което стимулира инвестициите. Като говорим за инвестиции, знаете, че те са много важни за плана Юнкер и частните и публичните. Ние искаме да привлечем частни инвестиции. Възможно най-много частни инвестиции. Това е философията на плана Юнкер. И за това ни е необходим съответния лост. А препоръките по държави, тук нашата философия е да ги опростим, да ги насочим стратегически за възможно най-добро изпълнение в национален план. След това ако вземем за пример Франция, и във Франция трябва да се правят реформи, тя е втората по големина економика в еврозоната. Би трябвало политиките там да бъдат още по-ефикасни. Но аз не съм чувал до сега да се говори а, за субсидиите. Надявам се всеки да има предвид, че Франция трябва да харчи много за сигурност след парижките атентати. Това е абсолютен приоритет. Комисията го отчита. Просто порядочността и човечността изискват в този случай да не настояваме толкова на пакта за стабилност. Благодаря, Мариан Тайсен. Благодаря ви. Съвсем накратко. Към мен бяха отправени въпросите за липсата от повече социална справедливост, но нека кажа няколко думи за Гърция първо и новото споразумение, както и социалното му въздействие. Комисията е твърдо решена да направи оценка на социалното въздействие при бъдещите програми, да се видят макроекономическите дисбаланси. Ние имахме три социални показателя, които вече не са спомагателни, а са в основната таблица на показателите. Целта е именно да се отчете социалната ситуация в държавата членка – да се ангажират повече социалните партньори на национално и на европейско ниво. Това също би трябвало да бъде гаранция за повече социална справедливост. Вие казахте, че трябва в някои държави да се увеличат заплатите Не мисля, че Европейският парламент тук има юрисдикция. В текста се прави разграничение между държавите с излишък и държавите с дефицит. При излишък препоръката е парите да захранят реалната економика. След това вие направихте коментар за някакви едини социални системи и това не е намерението на комисията. Ако искаме повече конвергенция, това означава да се сближаваме, но ние не мислим за някаква единна система. Не става дума за хармонизация, а за сближаване – Държавите членки са тези, които решават как да организират системите си, как да ги финансират, а ние отбелязваме проблемите. Имаше и въпрос за инвестиционния климат. Инвестиционните решения се вземат възоснова на доста сложни съображения – и трябва да изиграем своята роля винаги, когато това е възможно. Вътрешния пазар, Съюза на капиталовите пазари, кръговата економика, трудовите политики, всички тези фактори трябва да създават стимули да се разкриват работни места, да сме сигурни, че се следва правилния подход и се допринася за растежа и иновациите. Госпожо комисар Тъсен, вие казахте, че държавите членки отговарят за социалната си политика и социалните системи сами. Но да отидем по-далеч. След 2010-та е, установихме, че има общи показатели във връзка с е, бедността, че има стратегия за борба е, с бедността и сега това не се фигурира. Мисля, че в доклада за растеж трябва да има много по-конкрет, повече конкретика. В противен случай не можем да говорим за сближаване. И в крайна сметка е, ние отново се връщаме на едно положение, което се обясняваше с понятието, с е, термина flex security, гъвкаост и сигурност. До сега до нищо не доведе тази, това понятие през последните години. По никакъв начин не направи по-сигурни работните места, не внесе повече сигурност, не стимулира новаторство. И трето, бих искала да зная, защо в крайна сметка се говори тук само за частни инвестиции, защо не се поставя въпроса за публичните, социалните инвестиции, защото всяко публично инвестирано евро, евро предизвиква, води до 1,3 е, евро от частни е, инвеститори. И четвърто, вярно ли е, че пакета за мобилност се отлага или въобще не се предлага, тъй като сега се занимаваме само с растеж и сближаване между социалната и економически растеж.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 благодаря. Правите една обективна констатация на фактите, недостатъчни е, инвестиции, безработица, ендемична и така нататък. Трябва да вървим към економическо сближаване, фискално, социално. Е, не говорите обаче за, говорите за криза от 2008, която е наистина един тежък момент е, за всички не не мисля, че кризата е, е... Боя се, че трябва да, се, да ви възразя. Не мисля, че кризата е конюнктурна, тя е структурна. Именно тя се дължи на този недостатъчно, е, е, това недостатъчно сближаване. сближаване. И един от проблемите, един от резултатите е проблема с беженците. Какво ще направите за поглъщане, за поемане на тези беженци с оглед баланса, който констатирате, че не съществува макроимическия дисбаланс? Всъщност, господин Московици, вие Току-що отговорихте, но аз настоявам да доизясните, защото отговор не беше много ясен. Президент Оланд е, каза, че пакта за сигурност трябва да бъде прият преди пакта за стабилност. Вие докоснахте този въпрос, но как е, смятате, че как ще е, при е, реагирате на е, това, което прави е, президента Оланд? Ще го оставите ли да прави това, което смята? Да, въпросите, които поставяте всички са важни. Първо, сегашният е, проблем, случаите с Германия, да, цифрите показват, че е, значително е този излишък за Германия. Той нараства е, невероятно всяка година. Извън не става дума да се е, критикува германската или бламира германската економика, която е най-мощната е, и конкурентоспособна на континента. Е, би било парадоксално комисията да иска каквото и е било и да отхвърля, е, да, да отрича тази е, конкретоспособност на германската економика. Сега, разбира се, ако германците са под своя потенциал и възможности, трябва да се обърне внимание в следващите години на образованието, на, на инвестициите, колкото до макроимическите е, е, дисбаланси, мисля, че сме в началото на тази процедура, а не в края. Никой не спомена действително, не нарича сегашната криза конюнктурна. Ние вече трета година отбелязваме положителен растеж – Колкото до безработицата, тя също се подобрява в значителни степени. Това е очевидно в еврозоната. Тоест, резултата от политиката ни дава възможност за структурни реформи и смятаме да постигнем всичко това чрез плана Юнкер. Вие попитахте и какво ще е, направя, ще подкрепа ли президента Оланд или не. Той говори в Конгреса три, три дни е, след е, а, атентата. Става дума за 130 смърт, жертви. Той говори за пакта за сигурност и стабилност. Това, което което имаше предвид е, че при тази драматична ситуация трябва да се положат повече усилия за сигурността във Франция. Бяха обявени мерки от е, президента, които бяха приети единодушно с овации от е, Националното събрание, повече разходи за отбрана и така нататък. Комисията реагира веднага последствията от тези драматични, трагични събития те ще бъдат отчетени като изключение, но това по никакъв начин не влиза в конфликт с пакта за стабилност. Ако говорим за 6 е, милиона, това е 0,05% от БВП. Това е нещо, което не е постигнато нито две, е, няма да, да, да бъде постигнато ни, нито през 2016, нито 2017. Ние е, в е, моменти на, на, на извънредна ситуация трябва да сме едини. Трябва да действаме е, и да бъдем едновременно и е, интелигентни, и е, човечни въпросът е, към госпожа Тайсен, но е, също ще кажа една дума. Как е, ние представяме макроекономическите предвиждания и отчитаме необходимостта от заделяне на средства за беженската криза. Колкото до публичните инвестиции, Именно на тях трябва да се е, разчита, освен на частните, за интегриране на тези хора в е, пазара на труда. Е, дали говорим за средства, които трябва да, се, да бъдат насочени към страни като Турция, тъй като те са на пътя и те са източника на този поток и именно чрез тези средства той може да бъде ограничен. Благодаря, комисаря Тайсен. Благодаря. Първо да отговоря на Джин Ламбертс за, по въпроса за бедността и дали ние мислим за това и как ще се отрази бедността. Разбира се, борбата с бедността е една от основните ключови инициативи от стратегията Европа 2020. Тя продължава да бъде нашата директива, така да се каже. И това се вижда, когато видите документа от 2016, там казваме, че трябва да продължим битката с бедността. Две неща в момента, по две неща работим. За да имаме, да имаме по-добра система на социална закрила – и това сме включили в доклада по стратегията Европа 2020. Ние се придържаме към тези цели, ще имаме средносрочен обзор, преглед. Не сме се отказали от никой от тези цели. Смятам, че трябва да запазим нивото на амбиция и да сме сигурни, че държавите членки работят помежду си с организациите на гражданското общество и ползват европейските структурни фондове. Ще продължим да го направим, за да постигнем целите, които сме си поставили. По беженците, господин Мартен, зададахте въпрос в тази връзка. Напълно съм съгласна с това, което колегата Московици каза. Трябва да интегрираме тези хора, които имат право на международна закрила и трябва да бъдат интегрирани максимално скоро, т.е. трябва да имат достъп до нашите пазари на труда и това е начина по който те ще могат да допринесат към растежа. и за създаването също на работни места. Разбира се, те трябва да се адаптират към пазара на труда, трябва да положат лични усилия, да научат съответния език, но и ние трябва да направим нещо за тях, трябва да им предоставим възможности, трябва да ги приемем и да им дадем достъп до пазарите на труд. Вече държавите членки ще преценят, някои искат да съкретат сроковете, времето за изчакване преди да, да, да предоставят достъп на е, тези хора до пазарите на труда, други и не. мисля, че това е нещо, трябва, по което трябва да помислим, т.е. Да, да съкратим тези срокове, ако разбира се искаме да имаме социално сближаване. Да постигнем растеж и да съкратим безработицата. Господин Добровски. Доста въпроси вече получиха своя отговор. Аз ще се спра на дълга. Ние имаме своята економи... есена прогноза за растежа от тази година прогнозата на комисията очакваме публичното задлъжняване като цяло в еврозоната да намалее принципно от 6,6% 2009 година. Това беше пика. Очакваме 1,7% до година. Надяваме се това да се постигне. Разбира се, високото задлъжняване си остава проблематично, защото така държавите са уязвими на сътресения. Имаме и мастрихските критерии, които определят 60% задлъжняване като максималното препоръчително, докато сега говорим за 90% задлъжняване. Доста трябва да се работи. Благодаря. Госпожа Данота Яшлиека. Благодаря. Госпожо председател, аз искам да благодаря на господа комисарите за тяхното присъствие. Важно е наистина да обменим мнения. Съгласна съм с госпожа Тайсен. Човешкият капитал всъщност е най-големия потенциал на Европейския съюз. Това ще бъде основата за една силна и конкурентна Европа. Първият ми въпрос е свързан с гъвкавостта и сигурността, за които стана дума. Ясно е, че ние имаме нужда и от двете, и работниците, и работодателите. Няма как обаче да забраним гъвкавите форми на работа в Европа. Това е световно явление. Същевременно искаме да има сигурност, безопасност, искаме да са защитени работните места. Следователно, трябва да говорим повече за акцент върху сигурността, отколкото върха върху гъвкавостта. Това е особено важно при решенията срещу дългосрочната безработица, които би трябвало да решат и проблема с застаряването. Какви са вашите препоръки тук? Следите ли световните тенденции? Мисля, че има добри примери в това отношение. И още един въпрос – и към тримата. Голямо е предизвикателството на мигрантската криза. Това заплаха ли е или възможност за Европа? Какви могат да бъдат политиките за интеграция на мигрантите на пазара на труда? Виждаме различни решения в държавите членки, някои добри, някои не толкова. Трябва да се възползваме от опита вие работите ли по препоръки за държавите членки? Добрите практики, както знаем, не винаги се разпространяват успешно между държавите членки. Трябва да имаме предвид, че притока на мигранти ще се отрази сериозно на економиката и бюджета. Комисаре, благодаря с този доклад за 2016 комисията изброява приоритети за следващите години, залага приоритетите за следващите години, които са ясни, структурни реформи, устойчиво консолидиране на бюджетите и така нататък. Програмата почива върху данни от я, есената прогноза, които не обещават особено. Да, данните за 15-та бяха коригирани надолу от прогнози за растеж за 2016 не изглеждат по-добри от тези за 15 или поради спада в цените на суровините или ниските лихви е, също така. Примери имаме много на прекомерно висока безработица Гърция, Испания, Италия. Колкото до механизма за е, колкото до годишния обзор на растежа, според годишния обзор на растежа ще има 18 държави членки, ще бъдат е, споменати с макроекономически дисбаланс. Това ще изисква много е, координиращи регулаторни мерки от страна на комисията. Всичко това обаче не ни ли отдалечава от е, целите до сега? Какви мерки смятате да приложите, за да се изпълнат приоритетите, е, набелязани в е, годишния обзор за 2016 година? Аз ще бъда кратък. Тази година споменахте три приоритета подобряване на инвести инвестициите, структурни реформи и е, реформи в е, бюджетната политика. Прекрасни приоритети са всичките, но ако сравним с е, миналата година, аз не съм пророк, но мисля, че прогнозата ще даде същите резултати, ще бъде същата както и миналата година, което поставя под въпрос тези процедури, които всяка година въвеждаме, защото Резултатите е, са минимални, целите не са, е, за, по бюджета е, едва се постигат, е, дългосрочните инвестиции общо взето са на по-добро ниво, но частните инвестиции са, но изостават значително. Какво смятате да направите в следващите месеци, за да, да подобрите е, това положение или ще трябва да набелязвате нови приоритети? Благодаря. Последния въпрос. Благодаря, госпожо председател. Съвместният доклад за заедостта, както и механизма, показва, че има подобрение. Вече се отчита и младежката безработица – Вижда се и ясната връзка между тези резултати и прилагането на инициативата за младежка заетост в държавите членки. Но има какво да ни притеснява. Това трябва да е и политически приоритет. Трябва да напомняме на държавите членки за поетите ангажименти. Трябва да има и достатъчно подкрепа обаче. Бих искал да попитам комисаря Тайсен дали е на мнение, че са необходими допълнителни целенасочени мерки в допълнение на префинансирането по младежката инициатива за заетост, да има по-добри гаранции най-вече при качеството на изпълнение. Благодаря. Започваме с комисаря Московиси. Заповядайте. Благодаря. Може би първо трябва да кажа докъде сме стигнали с процедурите. Господин Фебер засегна този въпрос. Със сигурност трябва да упростяваме, да бъдем стратегически насочени, да подобрим диалога с националните парламенти – и с Европейския парламент. Това е стремежа и на комисията. Аз не мисля, че резултатите са толкова лоши, когато сравнявам резултатите на европейската економика, публичните финанси и правя сравнението с предходните години, то виждам, че дефицита продължава да намалява в целия Европейски съюз и в еврозоната. Има някои държави, които вече са под 3%. Това намаление ще продължи и през следващите години. Ние трябва да се стремим към 2% Ситуацията не е съвършена, но поне има доста голяма стабилност. Безработицата също започва да намалява. Стратегията на ЕС, която вече представих, следователно може да не е била панацея, но е помогнала за възстановяването. Ние трябва отново да запретнем ръкави и да се заловим с излишъка по текущата сметка, с макроекономическите дисбаланси. Трябва да бъдем много ефикасни и да не позволяваме на излишъка да доведе до дисбаланс. Благодаря, госпожа Тайсен. Благодаря ви. На госпожа Явецка ще кажа, че ние следим трудовите пазари в държавите членки ежедневно и ще продължим да следим тези данни за общата безработица, дългосрочната безработица и безработицата сред младите. Европейския структурен фонд, Европейския социален фонд могат да бъдат използвани, както знаете, програмите са насочени към произвеждане на резултати. Препоръките по държави също обръщат внимание на това. Трябва да се подкрепят добрите практики, а за младежката безработица наистина имаме гаранцията за младите. Както знаете, държавите членки се ангажираха да отделят средства за младите безработни, да им помогнат в този преход към работно място. За това са заделени конкретни средства. По инициативата за младежка заедост имаме и конкретни показатели. Важно е да се види доколко се постигат резултати. От държавите членки е поискана информация, която да се предостави до края на годината, така че през 2016 година ще можем да докладваме и да изготвим предложение, след като съберем и анализираме тази информация. Отново тогава ще се върнем в парламента, за да видим дали трябва да продължаваме в същия дух или е необходима промяна на подхода. Както знаете, това е важно и за многогодишната финансова рамка за младежката гаранция им заложихме предварително финансиране. Ще видим дали са необходими и допълнителни ресурси. Благодаря, господин Домбровски. Благодаря ви. По макроекономическите приоритети на политиките – ще кажа, че това са приоритетите и от миналата година. Ние ги запазихме, тъй като според нас заплахите, предизвикателствата си остават същите. Има умерено, бавно възстановяване, ще видим как да го усилим. стана дума за външните фактори, например по-низките цени на суровините, ниските лихви, как това се отразява на економиката в ЕС. Разбира се, всичко това е вярно, но ние сме подложени на допълнителни опасности, бавенето на растеж в зараждащите се економики, нестабилността в съседните на нас страни, в Близкия изток, в Африка, в източното съседство, руския конфликт с Украина. Всичко това трябва да се вземе под внимание, то естествено се отразява на економическия ни растеж. Имаше въпрос за проучването на комисията в 18 държави членки. Наистина сега сме обхванали повече държави членки. Това е задълбочен преглед, но това не означава, че чрез прегледа ще изчезнат и дисбалансите. за да излезе държавата от процедурата по макроекономически дисбаланс, трябва да се направи първо този задълбочен преглед. Ще видим броя на държавите в такава процедура през 2016 година. Но принципно приоритета на Европейската комисия да се укрепи економическото възстановяване, да има повече конвергенция между държавите членки, да получим и подкрепата на вашите две комисии. Мисля, че трябва да работим в тясно сътрудничество. Това ще е най-добрият начин да откликнем на предизвикателствата и да разработваме политиките. Благодаря. Много благодаря на всички, че присъстваха на това съвместно заседание на двете комисии. Ще се върнем на същите теми, когато можем да видим и новите въпроси и най-вече новите резултати. За това става дума. Ние в парламента ще продължим да работим. Комисията съм сигурна също ще продължи. Целта ни е да постигаме резултати, възможно най-скоро. Много е важно да се борим с безработицата. Това е нещо свързано с основната ни цел в Европейския съюз – тази цел се нарича демокрация. Ние не можем да имаме демокрация при висока безработица. Много ви благодаря. Надявам се отново да се видим, може би след 6 месеца, след година и да можем да отчетем добри резултати. Благодаря.